Dear colleagues, Уважаеми колеги, време е да започнем размяната на мнения с господин Ладислав Мико, заместник генерален директор, отговарящ безопасността на храните. Ще обсъждаме положението относно научните критерии за нарушителите на функциите на еднократната система. Преди да започнем съдебната част на заседанието, бих искала да приветствам добре дошли на нашото, в нашата комисия група от посетители на колегата Гизиге. Много се радваме, че сред нас има представители на гражданското общество. За нас също е много полезно да ви дадем тази възможност, да видите как работим тук. Thank you. And then now, and then now we can uh, start giving the floor. И сега незабавно давам думата на господин Мико, който ще ни представи позицията на Европейската комисия, след което ще продължим с дебата, както обикновено. Имате думата. Благодаря ви, господин председател. Добър ден, уважаеми членове на Комисията по околна среда. Радвам се с предоставената ми възможност да обсъдим с вас напредъка постигната по научните критерии за установяване на нарушителите на еднокринната система. Основната цел на днешното ми изложение е да ви обясня промените, направени в първоначалната редакция, която представихме на 18 ноември на представители на вашата комисия. За да гарантираме максимална прозрачност в преразглежданата Разгледаната нова редакция вече е на разположение на интернет страницата на Европейската комисия и всеки, който иска, може да се запознае с нея. Срещнахме се нееднократно с технически срещи с вашите сътрудници, за да обсъдим тази наистина много важна тема от което се убедихме колко голям интерес представлява и за вас тази тема. Както знаете, дебатът около нарушителите на функциите на еднократната система стана много политически и често към нас се отплащат отправят, обвинения, че не се вълнуваме достатъчно от опазването на общественото здраве и околната среда. Но мога да ви уверя, че това не отговаря на истината. Ние се придържаме към най-високите критерии за опазване на човешкото здраве и околната среда. Освен това, тези критерии ще бъдат много важна стъпка напред за новата европейска политика по отношение на учителите на функционалната система. Най-малкото защото е, критерите, които работим в момента, вече не отговарят на нуждите ни и трябва да бъдат заменени с по-добри, възможно най-скоро. При все това, за да отговоря някои от притесненията, изложени от различните заинтересовани страни, Европейската комисия направи всичко възможно, за да подобри своят, е, своето предложение и да доизясни текста. На първо място някои от вас се касираха притеснения, че критериите, предложени от Европейската комисия, засягат само познатите въздействия на нарушителите върху човешкото здраве, а не и евентуално вероятните въздействия. Въпреки, че съгласни с това тълкуване, смятаме, че може да доразясним какво имаме предвид. Някои от вас твърдят, че искаме прекалено тежко задължение за доказване, което не е вярно. I'm sorry to colleagues. Uh, so it was a question about Става дума за доказателствената тежест. Не изисквам обаче прекалено много доказателства, защото данните от а, изпитвания върху животни и инвитро изпитванията бяха представени през месец юни. Но за да доизясним текста на критериите, предлагаме да се заличи думите non to cause effects adverse effects, т.е. познати за това, че предизвикат негативно въздействие и да ги заменим с, които е възможно да предизвикват негативно въздействие. Като, например, по този начин се променя и класификацията и за канцерогенните вещества, например, се, квалифицира с едно а ако е доказано, че няма въздействие върху човешкото здраве и се прехвърля в едно Б, ако евентуалните възде... негативни въздействия са установени при изпитванията върху животния, не върху човека. Също така, не, не сме съгласни, че нарушителите на еднократна система трябва да се класифицират по този начин. Не искаме да навлизаме в помощта на други законодателни актове. Освен това, в текста ясно беше разпоредено, че установяването за наличието на нарушител на еднократната система може да се основава само върху изпитванията с животни, без да е доказано същото въздействие върху човешкото здраве. Така че очевидно е, че обхващаме веществата, за които, се, които има съмнение, че могат да представляват нарушители на нуклеарната система. Надявам се това обяснение да е полезно за вас. Много е важно за нас да ви уверим, че не е имало никакви опити да избегнем това уточнение. определените критерии също така се въвежда отново и редакцията би могла да предизвика негативно въздействие. Отново се опитваме да отговорим на вашите притеснения, изказани при предишната ни дискусия. И не на последно място някои от вас изразиха притеснения, че нарушителите на ендокринната система могат да бъдат установени само при изпитвания, поведени съгласно всички международни изисквания. Или казано с други думи, имаше притеснение, че някои от а, използваните изследвания ням, ще бъдат изключени при лошното поле на оценката. За да отговорим на, тази, на това ваше притеснение, Преразградният текст показва, че няма иерархия за видовете научни данни, които могат да се използват при установяването на нарушители на функциониране на ендокринната система. Въпреки това обаче запазваме структурата на на данните, които изискваме, което се основава на налични данни и на партньорски проверки. Исканията ни в това отношение напълно съвпадат с исканията на представителите на академичните среди. Общият подход на Руската комисия при черновата на критериите си остава същата. Тоест не се включват а, категории. Не е предвиден и преходен период, тъй като Европейската комисия би искала новите критерии да започнат да се прилагат възможно най-бързо. Също така, предложеното изменение за изключенията за веществата за запазване на здравето на растенията не се е променило. Знам, че това за вас е, е проблематично и че според вас може би сме надхвърляли правомощията си. Наясно съм с тези ваши притеснения. Мога само да повторя това, което моят генерален директор каза на господин Лавия, а именно убедени сме, че член 78 от регламента за продуктите за защита на растенията ни дава възможност да излезем с изпъл... с а, предложения в това отношение. Говорим за изключения за опасност за излагане, което може да бъде пренебрегнато. И тук имаме предвид незначителна експозиция. Основаваме се на данни от 2013 година и данни за безопасността на потребителите от 2014 година. Също така с предложените изменения, всяко едно вещество, което е установено като нарушител на ендокринната система, не може да бъде одобрено, освен при много строго доказани условия. Като на първо място се изисквам тези изключения в по-голяма степен да отразяват научните достижения и да гарантира защита на лично на човешкото здраве. Или казвам други думи, трябва да гарантираме, че опасни вещества не могат да бъдат одобрени чрез изключението, дори експозицията да е незначителна. Както вече казах, тези предложени промени бяха обсъдени с представителите на държавите членки с експертите на 18 ноември и могат да ви осведомя, че голяма част от делегациите на държавите членки все още нямат там да официална позиция по критериите или нямаха официална позиция на 18 ноември. Въпреки усилите положени от страна на Европейската комисия да договорят някои от притесненията, някои от делегациите поискаха допълнителна промяна на текста, а други го добриха в настоящият му предложен вид. Ето защо пускахме държавите членки да изпратят коментарите си по новата редакция до 30 ноември, или казвам твои думи, до утре. След това Европейската комисия ще обсъди други евентуални измен... промени, които да отговорят на коментарите и исканията на държавите членки. Както знаете, ако не може да се договори позиция по, нови... по новите критерии, ще продължат да се прилагат критериите, които в момента са в сила, въпреки че те не изпълняват са достатъчно адекватни да отговарят на целите си, както вече беше установено. Всъщност те изобщо не отговарят на нуждите ни и трябва да бъдат променени възможно най-бързо. Ето защо Европейската комисия разчита на Европейския парламент да вземе възможно най-бързо, възможно най-доброто решение по новите критерии. Последното сведение е свързано с факта, че междувременно, за да не губим време, заедно с ЕФСА, и ЕКАС започнахме да работим по изготвянето на документ, съдържащ насоки за прилагането на критериите, за да могат те незабавно да започнат да се прилагат с влизането им в сила. Мандата и за двете, двете агенции беше публикуван на интернет страницата ни. С това ще приключа до тук. Разбира се, ще изчакам, ще изслушам с интерес вашите коментари и реакции, ще отговоря на въпросите ви. Благодаря ви. Сега започваме както винаги с въпросите. Започваме с господин Гизике. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин заместник генерален директор, господин Мико, благодаря ви за актуалната информация по предложението на комисията. Научните критерии е, са нещо изключително важно и в този смисъл е, Европейския съюз се опитва да е, извърши пионерска дейност. Е, също времено трябва да се внимава, е, така че економиката да запази своята способност и да продължи да функционира. Е, позволете ми да направя три забележки по предложението е, и информацията, която получихме. Дозата, в крайна сметка, определя действието на отровата. И е, в никакъв случай не бива да е, така, омалуважаваме значението на дозировката. Естествено, че когато говорим за средствата за растителна защита, трябва да имаме предвид е, и е, дозирането. Е, селското стопанство би трябвало да продължи да произвежда продуктите за прехрана на населението, но при минимална степен на риска. И освен това, здравеопазването, здравето на хората, е, използването на е, средства за растителна защита е, в Европа е много стриктно регламентирано. За да остане Европа, така да се каже, начални позиции в света, ще трябва да позволим все пак и на промишлеността, която произвежда тези средства за растителна защита, известни изключения. Освен това, Комисията, определяйки е, е, новото предложение, е приспособила, адаптирала е ня... в техническо отношение някои разпоредбите, така че да се е, е, отговори и на стандартите и изискванията на е, Световната търговска организация СТО. Това е изключително важно, е, съответствието с стандартите на СТО. И още нещо нито препоръките на ЕФСА, нито записаното в оценката за въздействието в крайна сметка е съобразено от страна на комисията. Естествено, че трябва да се предвиди оценка на риска и на базата на оценката на риска да се извърши и регламентирането на тази материя. Най-високият, най-високото въздействие върху конкурентно способността и околната среда, и е, здравето на хората. Всичко това трябва да се разглежда в комбинация. Как точно е, ще продължим е, по този начин? Е, без е, забавяне, защото никой от нас не желая да се бави. Напротив, необходима е спешно правна сигурност за всички участници в процеса. Благодаря. Е, господин Пац има думата. Благодаря, е, е, господин председател. Благодаря на комисията за тази информация, която получихме, която иллюстрира най-общо посоката. Това показва и потребностите. Ние все още е, е, се нуждаем от е, един по-диференциран подход. Критериите могат да бъдат хоризонтални, но те не са. Естествено, имам предвид и всички регламенти от типа на РИЧ и други. Как точно ще се определят критериите в един единствен правен акт в този конкретен случай. Това е изключително важно, но естествено трябва да се съобрази цялото хоризонтално законодателство. И сега стигам до риска от експозиция. Изслушвайки изложението на комисията, Както и след прочита на текста, оставам с впечатлението, че в крайна сметка тук се предвиждат само изключения. И повече внимание, повече така, зачитане на принципа на предпазливостта, там където има завишен риск. Тоест, вие на практика използвате един подход, основаващ се на риска, когато говорите за изключенията и нямате предвид, т.е. така да се каже, общата картина и обмена или размяната на определени ефекти. Да помислим и за дефиницията. Е, много често е, комисията излиза с аргумента, че в крайна сметка няма уточнена дефиниция за е, въпросните нарушители на ендокринната система, но трябва да ви кажа, че в предложението Комисията е посочила, че е, става дума най-вече за негативния ефект. Вещество, което е, предизвиква е, такъв негативен ефект или се приема, че може да предизвика подобен, е, подобно въздействие. Да, това е, така да се каже, единствената формулировка, която е, напомня дефиниция. Е, е и в крайна сметка комисията не при, възприема а, а, определението на а, СЗО за нарушителите на ендокринната система, които свързват негативния ефект пряко с дисфункции на ендокринната система. И затова бих попитал при това положение е, комисията не е, се ли страхува, че в крайна сметка е, ще се получи именно този нежелан резултат извън, така да се каже, обхвата на този регламент или на тази директива, на този правен акт, ще продължи да действа определено количество вещества, които ще оказват неблагоприятно въздействие. Госпожа Гарлинг. Трябва да кажа, че е, не мога да бъда много доволна от е, първото предложение. Е, вече съм го казвала тук в <coughs> подобен формат на заседание на комисията и същото мога да кажа и сега за второто предложение. Да, внесени са известни изменения, но независимо от всичко е, проекта, който лежи сега отново на масата, това е втората версия, не е задоволителен. Е, необходими са ни критерии, е, за които вече стана дума. Да. В тази нова версия са внесени изменения и и комисията е направила усилия да приведе нещата в съответствие с някои от стандартите на СЗО, но не ги е прокарала до края. И това е в крайна сметка и е, причината за моето критично отношение към втория вариант на текста. Можем да кажем, че най-вече приложението е, е, е доста е, объркващо. Хубаво е, че комисията все пак се е отдалечила от първоначалните предложения, които бяха действително смущаващи във връзка с определени вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система. Но а, тези дерогации, изключения, за които става дума тук, а, не а, дават достатъчно гаранции, независимо от това, че а, подхода, основаващ се на риска, действително е най надежният когато става дума за а, а, обхващане на вредното въздействие върху здравето и околната среда. А, отново тук някак си се опираме на някакви временни критерии и това е незадоволително. Това е единствено компромисно решение. Струва ми се, че комисията би трябвало да помисли за ангажимента относно околната среда и здравето на хората и да си даде сметка, че временните критерии са основа, която, за съжаление, е, не дава възможност за е, правна сигурност и трябва всички ние да поработим върху постоянните критерии. Господин Ейкхаут има думата. Благодаря на комисията е, на господин Мико за обясненията. Господин Мико посочи в своето изложение, че това досие е, се политизира но кой в крайна сметка политизира нещата? И аз бих казал, че от самото начало комисията е тази, която политизира нещата. Нека да се върнем на 2013 година, която много хора казаха, не го правете или най-малкото не го правете точно така, както сте започнали да го правите. Е, и а, е, а, е, действително, когато говорим за а, е, стандарти а, по отношение на а, нарушителите на а, ендокринната система, а, трябва да имаме предвид стандартите на СЗО. Най-вече Джули Гърлинг говори за а, регулаторния а, орган за контрол. А, Option 4 should be this. Там се посочва, че трябва да се внимава много, когато се определят критериите, които действително са съществени при определяне на негативното въздействие. Много силни думи се използват, за да се посочи, че именно Европейския така, орган за контрол е този, който би трябвало да определи най-вече критериите. Ако вие не сте се допитали до този орган, тогава кой в крайна сметка ще определя критериите? Нима съдът ще трябва да бъде сезиран, за да се стигне до определяне на регулаторния орган за контрол, в крайна сметка е, ограничава е, действията на съзаконодателите в това отношение и е, ние трябва да се съобразим. И така, от една страна са критериите, от друга страна са модификациите във връзка с регулаторната уредба. Две неща, които са изключително важни и които все още дават достатъчно основания за критика, според мен. Нека да задам някои въпроси според мен най-важната част се отнася най-вече до това как ще се доказва негативното въздействие и действията на нарушителите на ендокринната система – в СЗО се говори действително за нарушаване на функциите на ендокринната система. Тази формулировка обаче не се възприема от комисията. Питам защо. Освен това, става дума в крайна сметка и за яснота по отношение на концепцията и идеологията, която използваме. Защо отново и при е, процедурата на СЗО е, е, комисията се отдалечава именно от процедурните правила. И защо отказва да възприеме препоръчваната процедура? От правна гледна точка трябва да се има предвид също при възприятата процедура мнението на съзаконодателя – така че е, след Европейския орган за контрола, след, е, е, така да се каже, Комитета за стандартизация и след правната служба, комисията въпреки всичко не променя по същество текста и отговаря на парламента, не, не, текстът е променен, е, това е, е на практика е, опит да се покаже, че след като се променя процедурата, а именно първоначално замислената процедура за съвместно взимане на решение бе променена, Комисията се опитва да ни е, убеди, че това, така да се каже, е по наше желание. И след е, консултации и с посланника на, и посланниците в ОНЕ, се е, е, говори вече за, е, така да се каже, ниво или равнище на е, е, определени съставки и като едва ли не съществен критерий, който би трябвало да ни успокои и да ни каже, видите ли, ето съобразихме се с вашите страхове и затова възприехме вече един много по-строг критерий. Не комисията променя на практика правния акт, основния правен акт и това, Джули Гърлинг, обръщам се към колегата, би трябвало да се направи в рамките на процедура за съвместно взимане на решение, а не чрез делегиран акт. Да, съжалявам много. Обръщайки се към комисията, казвам, че вие в крайна сметка политизирате това досие. Никой друг, само комисията го политизира. Благодаря, господин Педичини. Благодаря, господин председател. Благодаря на представителя на комисията, който ни даде някои обяснения. Ще напомня, че комисията предложи да се е, определят някои критерии за е, нарушителите на ендокринната система, след като вече бе е, прият регламента за пестицидите и Нещата се забавиха по тази причина, след това имаше и съответната оценка, имаше и присъда на съда, решение на съда, но ето, че сега започват едни колебливи промени, които обаче се критикуват и от държавите членки. Това, което сега в момента ни казвате, е, че. Е, е, е на практика някакви мерки ще се взимат е, единствено по отношение на нарушителите на функциите на ендокринната система, които, е, така да се каже, са е, всеобщо известни като нарушители. При онези, при които рискът все още не е доказан и нещата все още не са регламентирани задоволително. Говори се и за това, че трябва да се е, има предвид и е, излагането на е, експозиция, да се има предвид и количеството пестициди, и биоциди, да се има предвид и контакта с хранителни продукти, с водоисточници, с кожата на и човешкия организъм, да кажем, при козметични средства и така нататък. Всичко това все още не е обхванато. Е, Благодаря. Господин председател, господин генерален директор, тази тема за нарушителите на ендокринната система е наистина много важна. Дори днес в вестника Люмонда има а, един, една статия публикувана от учени, а, за да кажат, че Европейската комисия се опитва да омалважи значимостта на тези вещества. Какво, да, какво те? рак, рак на простатата, на а, гърдата, на различни други органи, диабет и така нататък. Това е световна заплаха за всички, а, за всички нас вместо да се прави една такава двусмислена дефиниция, какво чака Европейската комисия, за да задейства принципа за предпазливост и да спре тези вредни вещества. Европейската комисия ангажира ли се най-официално да действа против тези вещества, които нарушават човешкото здраве или продължава да защитава интересите на големи индустрии? Защото казаното от учените в това отношение вече е ясно. дали световната, световния обмен, търговски обмен, всъщност не пречи на здравето. Знаете, че Съединените щати не искат по никакъв начин да се ограничат тези вещества. Потвърждавате ли тази заплаха, която се очертава над нас при подписване на договори с Съединените щати? Е, Чуде се тогава какво правите вие и защо толкова закъсняват вашите действия. И вестник Люмон има също, разполага с документи на комисията, които доказват, че тези вещества са вредни за здравето. И също така, че вашето становище за тези вещества вече е взето и а, то не е в полза на здравето. Благодаря ви. Благодаря. Сега госпожа Дай. Благодаря. Благодаря и на представителя на комисията за това, че представя позицията на комисията и също така, че отговаря на въпроси. Смятам, че най-големия проблем тук е, че тук не се взимат предвид становищата на цялото научно, на, на цялата научна общност. И тук, особено в случай, когато, примерно, се вижда а, отрицателен ефект от химикали и а, се показва, че има нарушение на действието на ендокринната система, а, ще бъде много трудно все пак да направите допълнителни изследвания. И много пъти трябва да се доказва връзката между отрицателния ефект и нарушенията на действието на, на ендокринната система. Мисля, че ще бъде и много трудно да се а, докажат вещество, това, което сте е, заложили вие в предложението. Друго важно е да се а, види какво всъщност е незначимо излагане, незначима експозиция. В а, процеса на съвместно вземане на решенията се счита, че регламента за защита на растенията осигурява най-високо ниво на защита и се прилага принципа на предпазливост. Но защо комисията реши да а, промени излагането на а, нарушители на ендокринната система в тези документи? И също така, ако квалифицираното множество не се постигне на ниво технически комитет, това означава ли, че министрите ще решат на политическо ниво? Тоест, комисията ще вземе решение с съвета на министрите без присъствието на специалисти. Thank you very much. Благодаря. Госпожа Ривази. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Мико за присъствието тук. Аз ще говоря за тази сага с нарушителите на ендокринната система. От страшно дълго време правите критерии за тях. И ви трябваше и становището на, на Европейския съд, после и на парламента, а сега държавите членки не са съгласни с вашите предложения. Тук се намираме в една в една тежка ситуация. И ако комисията не е тук, за да защитава здравето на европейските граждани, ами веднага ще имаме бумеранг за мнението на гражданите за Европа. И НПО-тата стартират петиции, които са подписани от хиляди европейски граждани. Има много държави членки, които не са съгласни с вашите предложения. И освен това, има и Endocrine Society, където участват много учени, които поставят под съмнение вашите критерии. Какво повече ви трябва от това, за да се размърдате? Нима трябва капак капака да оставите американците и канадците да влияят на вашето предложение. Е, в Люмон беше публикувана една статия, където се казва, че през декември 2012, началото на 2013, прословутата ЕФСА, която ни цитира непрекъснато думите на техните експерти, така беше случая с глифозата, където всъщност нямаше никакво проучване. Да ЕФСА казва, а, че има отрицателен, тези вещества имат отрицателен ефект и трябва да бъдат разглеждани като не, всеки друг химически продукт. А вие, съгласни ли сте, вие като комисия, вие господин Мико, с това, което казва ЕФСА. Защото като погледнете СЗО, там пък има съвсем друго определение. Там се казва, че традиционният начин на оценка на а, химичните продукти е, е неадекватна за нарушителите на ендокринната система. Така че въпросът е, съгласни ли сте с казаното теса или не? И как се установява какъв е риска на излагане на хората към дадено вещество. Ами, тук има едно приплъзване на оценката на опасността към оценка на риска. И това, кое, това е много сериозно. Вие всъщност заобикаляте това, което законодателят е заложил в директивата. Тоест, вие избягвате е, препятствието. И считам, че когато се допитахме до правните служби на парламента, те ни казаха, че всъщност това е напълно незаконно като начин на действие. Освен това, как се дефинират тези вещества? всъщност тук се поставя под съмнение принципа на безопасност. Аз съм биолог как ще ми а, докажете начина на действие на а, нарушителите? Между, между биологичното обяснение и а, страничните ефекти, а, това са това са две да различни неща. И при нарушителите на ендокринната система резултатите идват много по-късно. Така че аз съм много разтревожена за визията, която даваме за Европа. Репутацията ни за защитата на здравето на нашите граждани. Като погледнем какви са ефектите рак, безплодие, дори понякога и коефициента на интелигентност на децата. Ами трябва да спрем да подкрепяме, така както спряхме да подкрепяме чиневата индустрия. И да спомняте си, тогава направихте много предложения. Сега какво чакате? Now, think, uh... А сега, господин Мико, имате много въпроси, на които трябва да отговаряте. Заповядайте. Благодаря. Благодаря за вашите въпроси и коментари. Надявам се да не пропусна някой а, елемент от тях. Първо, е, смятам, че поне частично беше оценено, че съм тук, за да му отговоря на проблеми, които бяха вече а, идентифицирани. Вярно, имаме големи предизвикателства. Ще се опитам да обясня детайлно. Първо, въпросът за основните критерии, защото критериите ще се приложат само за две законодателства, не за всичките такива адекватни, релевантни. Логиката ви е, ми е ясна, но нашия мандат, нашето правомощие бяха свързани с биоцитите и с препаратите за растителна защита. Вярваме, че когато се постигне политическо споразумение и се приеме дефиниция в системата, това ще предизвика дебата за въпросните нарушители на ендокринната система и за други а, законодателства. на този етап не можем да се а, занимаваме с всички наведнъж. Аз смятам, че това е относително изчерпателен, но се обхващащ се обхващащо усилие, повдигнато на време. И може би това е най-специалният начин, по който сме използваме нашите правомощия. От друга страна, това беше правното ни задължение. Също чух, че не, от, не харесвате факта за това, че ам, правилата на комисията закъсняват. Да, много пъти сме казвали, че е, закъсняваме, но също така не искахме да се а, интерпретира зле, неправилно тълкуването на съда. Съда обаче казва, че нещата трябва да се свършат на време. Тук не става въпрос за оценка на въздействието, добро ли е то, не е ли то а, а за това, че не е било представено на време. Много пъти в предишни дебати съм казвал, че оценката на въздействието не е просто а, текст, който се свързва директно с дефинициите. Там има а, голяма отговорност. Защото трябва да знаете а, какво ще се случи в системата и как да се приготвим. Мятам, че е много отговорно, особено като погледнете какви са случаите въздействията. И трябва да помислим какви са потенциалните последици от всяка една опция, която евентуално можем да вземем предвид по конкретни въпроси. Няколко пъти беше споменато в вашите изказвания това разделение, т.е. незначим риск и незначимо излагане. Нека да започна с едно обяснение по правната част. Правната служба на парламента каза, че всъщност ние надскачаме компетенциите си с това предложение. Но нека да кажа, че ние направихме подобен анализ и правната служба на комисията а, каза, че сме напълно в нашия мандат, който ни се дава чрез член 78, където имаме ясни компетенции да работим по въпроса и да, го, а, и да съгласуваме дефинициите с последните открития в науката. Така че ние смятаме, че сме напълно в правомощията си. Може да не сме съгласни помежду си, но а, в такъв случай трябва да решим а, коя от правните служби е по-права. Ние имаме ясен отговор. Работихме по основите на правния анализ с нашата правна служба. А, сега по съдържанието не ми харесва а, да смесваме тълкуванията. В началото на дискусията беше много трудно, се води един много труден дебат за по-модерният подход на оценката на риска. От друга страна, а, непрекъснато се поставяше а, натиск. И в крайна сметка, говорим за усилия по отделна молекула и така нататък. Мисля, че просто трябва да се базираме на принципа опасен. Дефиницията на СЗО също върви към дефиниция за а, опасни вещества. И дефиницията се базира най-вече на заплахата от тези вещества, на опасността и в някои случаи има дерогации. Колко дерогации също а, могат да бъдат малко на брой. Не мога да кажа. Но важното тук е, че когато говорим за дерогации, а, имаме неща, които на практика ще работят, неща, които са измерими и които можем да дефинираме. Искам да ви попитам какво означава а, пренебрежимо излагане. Каква методология ще използвате, за да го дефинирате? Това е относително смътно понятие. А, това а, излагане означава, че влизате в контакт с много малко количество от веществото. Добре, с това сигурно всички сте съгласни. Ние сме убедени, че в случая с нарушителите на ендокринната система риска може да бъде по-голям, дори и да влезете в контакт с незначимо количество от веществото. Тоест, има ситуации, където този незначим риск всъщност е по-малък от незначимото излагане. Просто искам това да бъде ясно ние сме много по-точни в дефиницията за а, пренебрежим риск. Защото а, трябва да им, също така трябва да имаме много ясно заложено, че няма по-добра опция. А, не смятам, че е правилно да се тълкува а, това, защото дефиницията по друг начин, защото имаме много стрикни условия, които се прилагат и особено при дерогациите за конкретни ситуации. Чуваме много критики от НПО-та и други, които казват, ние се страхуваме, че с този подход вие заобикаляте вашата дефиниция за която се базира на опасността и няма да има никакви вещества в списъка, защото ще загубим всички дерогации по този начин. Мога да ви кажа нещо, което и много пъти съм казвала, че възоснова на информацията, която имаме, съм все по-убеден, че няма да има празен списък, след като се е, въведе тази дефиниция. Ще има списък с вещества, доста изчерпателен, между другото, който ще се базира на тази дефиниция. И няма да бъде лесно дерогация от този списък. И а, въпросът, който е свързан с този, а именно за максималните остатъчни нива. По дефиниция казваме, че ако едно вещество е забранено, защото нарушава работа на ендокринната система, по нашата дефиниция, в такъв случай тези нива, максимални остатъчни нива, веднага минават на най-низките възможни концентрации. И въпросът е, ако а, изберем един, една дерогация, базираща се на риска, не на заплахата, да ще има ли промяна тук? И отговорът, много честен отговор, теоретически да, но трябва да бъде доказано, че а, е, тези остатъчни вещества не представляват риск за човешкото здраве. Така че, по моите обяснения, всъщност е много трудно да се докаже. Трябва да се доказва и да се оценява случай по случай. Така или иначе, нещо друго важно, трябва да се разбере, че от веществата, които сега все още не са оценени и които ще попаднат в дефиницията а, опасни, застрашаващи, може да се случи, че максимално достатъчни стоености е да се увеличат. Така или иначе ще оценяваме всяко едно вещество и а, ще видим как а, те се а, разграждат. Но така или иначе, не може да смятате директно, че ще се променят тези остатъчни нива към по-високи стойности. Имаше въпрос за СЗО и дефиницията им, че тя не е преведена директно и приложена директно в нашето предложение. Мисля, че най-важното тук е да, да гледаме какво е, каква е, е, какъв е смисъл на предложената дефиниция. А, вече имаме съществуващо законодателство по, раз... по препаратите за растителна защита и биоцидите. Трябва да видим каква дефиниция ще определим. И това, което имаме там, смятам, че е а, много директно и достатъчно справедливо тълкуване и прилагане на дефиницията на СЗО в нашето законодателство. относно високите нива на доказателства. Може би не съм обяснил достатъчно добре промените, които сме направили в формулировката. За нещата, които обяснявах днес, промяната в формулировката беше именно да се реши този проблем. Е, не е трудно, че искаме да се докаже, отрицателния ефект върху хората. Ние искаме същите нива на доказателства, както те са по дефиницията на СЗО. Може да бъде базиран на тестове върху животни или инвитро и също а, може би сте чели предишната версия, където това не ставаше ясно още от преди от самото начало. Надявам се сега вече да ви е ясно. Ние не искаме а, доказателство за отрицателен ефект. А, просто ние казваме, че ако има такива ефекти, веднага ще бъдат а, включени в списъка тия вещества и ще има тестове било върху животни, било инвитро. Така иначе смятам, че нивото на доказване е същото. Също още няколко пъти бяха споменати а, частите от мандата, от правомощията, които са свързани с конкурентоспособността на нашия съскостопански сектор. Трябва да кажа, че това е много трудна дискусия. Съвсем честно, а, мисля, че всички може да го видите трябва да имаме нещо, което да бъде добър компромис за човешкото здраве. Но пък не бива да унищожаваме конкурентоспособността на нашия сектор спрямо останата част от света. Ние направихме ясен избор за дефиниция, базираща се на заплахата. И е, приехме с един конкретен дебат, че всъщност ще има конкретен начин, по който тези вещества работят. И, а именно а, тези вещества действат в много малки концентрации, в няколко молекули може би оказват влияние. Много трудно може да се каже точно. И затова имаме дефиниция за базиращ, базиране на заплахата. Смятам, че въпреки факта, че а, подходът, свързан с риска, определя по-добре отделните елементи, особено свързан с а, опита ни при прилагането на това законодателство в различни области. Въпреки всичко смятаме, че а, подхода базира се на а, ефект на заплахата, на опасността, действа по-добре в този случай. И искам да ви напомня, че този парламент, както и със законодателите, решиха преди много време, че не е добре, ако този, който управлява риска, прави оценка на науката. Затова имаме оценка на риска, която се прави въз основа на науката и примерно се решава, че ще се прави от ЕФСА или от друга агенция и менеджер по риска, управител на риска, е, само взима резултатите и работи с тях. Така че аз от моята позиция не мога да поставям под въпрос или да оценявам научните данни на органи, които са създадени за да правят научни оценки. Аз просто приемам като официално становище на нашите учени това, което идва от ЕФСА. И работи с тази информация. И а, е, дори понякога надскачаме това становище, защото считаме, че при управлението на риска трябва да го надскочим, за да се гарантираме а, сигурност. И това в случая е заради дискусията и общественото мнение. Така че не искам да ме считате за някой, който приема или не приема вашите становища. Аз просто следвам становището на експертите. Друго, искам да напомня нещо. Беше казано няколко пъти, че се страхуваме от потенциално позволяване на употребата на вещества, които могат да предизвикат рак или а, проблеми с, производството и така нататък. А, трябва първо да видим какви са връзките в това отношение. Нека да напомня и още нещо. Първо, всички вещества се оценяват спрямо риск като цяло. И ако тези ефекти са познати, а, те се описват. Ако не, те се включват. Понякога новите подобни ефекти а, са трудни да бъдат включени. И ние имаме ясното задължение да разгледаме дали веществата са карциногенни, дали пречат на а, репродуктивното здраве и така нататък. това, което имаме тук, е търсене, вече прилагане на неща, които сме правили преди. А, канцерогенните вещества не могат да бъдат одобрени. Това вече съществува по настоящото законодателство, например. А, тъй като ендокринните а, нарушители имат по-различен начин на действие, просто за това а, работим по въпроса. Така че не е вярно, че е, такива вещества ще бъдат компромисно допуснати а, заради дефиницията за нарушителите на ендокринната система. Не, те ще бъдат регламентирани по същите критерии. Така че ние просто разширяваме настоящото законодателство към други опции, а, не само тези свързани с ендокринната система и а, се предлага в последствие дефиниция. И така, спомням се една дискусия, преди да стана а, отговорен за тази тема. да имаше колеги в, околна дирек... в Генерална дирекция околна среда. И а, имаше едно становище с въпроси за дефиницията на СЗО дали ще имаме оценка по за заплахата или според риска и така нататък, и дали, какви ще, дали ще вземем предвид потенциалните ефекти. Във всички случаи отговор беше да. Тоест, е, ние следваме това, което смятаме за правилно. Нека да ви напомня къде бяхме в тази дискусия преди две години и къде сме сега с нашето предложение. Така че надявам се, че отговорих на всички ваши коментари, въпроси. Няма, няма да а, коментирам кой политизирал дискусията. thank you, I... Благодаря ви, господин Мико. Благодаря ви най-вече за появената смелост, защото винаги е трудно се обсъжда тази тема по, на заседанията на комисията ЕНВИ. Благодаря ви за информация, която ни предоставихте. Мога да ви уверя, че ще продължим да следим отблизо досието и ще направим всичко възможно да помогнем на Европейската комисия да подобри своето предложение. Още веднъж ви благодаря. Сега продължаваме с точка 15 от дневния ред. Обмяна на мнения с а, представители на Европейската комисия по а, градските отпадъчни води. Давам думата на господин Матиас Малги, ръководител на отдел, отговаряща за морската околна среда и водната индустрия. Благодаря ви, господин председател. Ще започна от кратка презентация, която виждате на екраните. Добър ден на всички. Благодаря ви за тази покана. Председателят моля напускащите залата да го направят възможно най-бързо и да да дадат възможност ни да продължим със заседанието. Благодаря ви, господин председател. С няколко думи би искала да ви представя ключовите заключения на доклада ни. Надявам се да успея да го направя в рамките на няколко минути може би най-напред е добре да си припомним какво представлява директивата, какви са основните характеристики на директивата за гарките отпадъчни води. Тя беше прията преди около 20 години и основното задължение, в което е заложено в нея е да изиска от властите на различните по размер агломерации да събират отпадъчни, отпадните води, след това имаше задължение за тяхното отработване и то по, по строг начин, т.е. трябва да се изведат максимално количество вещества, когато става въпрос за големи газки агломерации или за агломерации в по-чувствителни от екологична гледна точка региони. Какво правим всеки няколко години? Нещо се обърка с слайдовете. Мога да ви помоля да се върнете на слайд номер 2. За тези вас, които се интересуват от темата, имаше няколко аудита на Сметната палата. Ще ви кажа какво се съдържа в доклада и какво не се съдържа в него. Разгледаме положението с изпълнението на директивата в различните държави членки. Разглеждаме предвидените дейности, предвидените инвестиции от държавите членки. Отскоро започваме да включваме и този аспект. Опитваме се да обхванем всички държави членки, но за съжаление това се оказа невъзможно. Невъзможно се оказа да се добим с данни от Италия и Полша трудно се да разрешим проблемите с тези две държави. Също така няма да намерите и данни за Харватия, защото страната все още не беше задължена да предоставя тези данни, защото бяха в преходен период на присъединяване към Европейския съюз. И сега ще променя към ключовите заключения. Следващият диапозитив, моля. През основните резултати в първата колона виждате данните за събиране на, отпадни, на градски отпадни води. Съжалявам, сме разделили данните за ЕСА-15 и ЕСА-13. Има и ЕО-20, ЕС-28, но има много различни изисквания за докладване за държавите членки, които се присъединиха след 2000 година, за това сме запазили това разделение. Както виждате в държавите членки, в които директивата се прилага по-отдавна, т.е. ЕС-15 имам много добри резултати за събирането на падните води, сравнително добри резултати за отработването на отпадните води, но, но има сравнително по- лоши резултати в по-скоро присъединилите се държави членки по очевидни причини. Първо, защото директивата е влязла в сила по-отскоро. Тя е свързана с изграждането на сериозна инфраструктура. Има и други конкретни проблеми, на които ще се спра след малко. Това са основните данни, основните резултати от доклада. Какво прави Европейската комисия? Опитваме се да работим по четири вида дейности, за да помогнат държавите членки да постигнат заложните цели. На първо място са средства за финансиране, идващи от Европейския съюз. И работим съвместно с Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие. Срещаме се в целенасочени, в конкретни срещи с отделните държави членки опитваме се да подобрим този подход, двустранен подход и в случай на крайен, в крайна нужда започваме и съдебни производства. В момента има 20 такива текущи. Има и други, които са в начален период. На следващият диапозитив виждате данните от, предишен, от таблицата, която видяхте преди малко, но виждате географското разположение, разпределение – Съжалявам, ако не виждате добре на екрана пред вас, ще ви изпратим презентацията, ако повярвате желание, но по принцип там, където виждате синьо на картата, всичко е наред. В червено е много ниското равнище на изпълнение. В зелено има други проблеми, както споменах преди малко. Има други елементи, които са засегнати в Доклада ни на първо място инвестициите. Това е важен въпрос, възпрепятстващ прилагането на директивата в различните държави и членки. Виждате някои данни на екрана пред вас, но съгласно изчисленията на държавите членки, текущите инвестиции в сектора на отработване на отпадни, градски отпадни води са 22 милиарда годишно. 25% от тях средно идват от европейските фондове. Очакваните инвестиции за период 2015-2018 година са малко по-високи 25 милиарда евро годишно. Също така стана ясно, че първите резултати от а, плана за стратегически инвестиции показва, че има засилване на инвестициите в инфраструктурата за отработване на отпадни води. Така стигам до заключенията ни. Както вече казах, има по-високо равнище на е, спазване на директивата и като и в резултат на това по-добро качество на водите в държавите от ЕСА-15. Има значителни пропуски в страните от ЕСА-13, но и бяха инвестирани значителни средства наскоро. Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие работят с тези държави членки, за да ускорят а, изграждане на инфраструктурата. Също така работим към подобряване на събирането на данни, защото смятаме, че е неприемливо да не можем да докладваме на вас и на обществеността като цяло положението в всяка държава членка на Европейския съюз. Също така работим за насърчаване на инвестициите и иновациите. Смятаме, че по този начин може значително да намалим разходите за, инвестиции в дългосрочен план. И не на последно място разгледахме и връзката с економическия растеж и на работни места, въпреки че това е правен акт, свързан с опазване на околната среда, става ясно, че има и значителни ползи от прилагането на тази директива. До сега сме установили, че са били създадени над 600 хиляди работни места на пълен работен ден в отрасла. Ще споря до тук. Ако има въпроси, с радост ще се опитам да им отговоря. To to благодаря ви. Обръщам се към колегите. Ясно ли беше обяснението? Искате ли нещо да добавите или да, коментирате? Имате ли някакви въпроси? Мисля Бренан. Господин Бренан. Um, about... Uh, В много градски райони, особено в Обединеното кралство, се случват две неща. Поради измененията в климата, по-често има силни дъждове, т.е. по-голямо количество вода се събира за по-кратко време, отколкото сме свикнали, което създава проблеми за канализациите на градските агломерации. Това се съчетава с втори проблем, а именно все повече райони, където по принцип попива водата, като например градините пред къщите на хората все по-често се асфалтират и се превръщат в паркинги, например. През 50-60 години, например, по-голяма част от къщите стояха с едно парко място за един автомобил. Останалата част от пространството пред къщата беше оставена под формата на градина, която попиваше водата, но все по-често хората асфалтират тази градина, за да осигурят две или три парко места, което пък има своето въздействие върху попиването на водата. Като се добави към това и изменението в климата и все повече към, като се добави към все по-голямата количество асфалтирани по още в градска среда, се стига до много сериозен проблем. Това е характерно за Уединеното кралство, но съм сигурен, че подобни проблеми има и в други държави и членки на Европейския съюз. Госпожа Донано също поиска думата. Благодаря ви, господин председател. Отработването на отпадните води е спешно нужно в Европейския съюз. Недостигът на чиста вода е сериозен проблем за все по-урбанизираната е, среда в Европейския съюз. 120 е, милиона европейци нямат достъп до чиста питейна вода в подумовете си. И в това отношение отбелязваме с задоволство, че по-голямата част от държавите членки на Европейския съюз е, прилагат разпоредбите на директивата за градските отпадни води, въпреки пропуските за отработването публична гледна точка на отпадните води. Тук отбелязваме проблемът с нарушителите на функциите на ендокринната система, който е особено сериозен. Ако няма никакви съмнения за това какви са изискванията за отработка на отпадните води. Има сериозни съмнения за това как могат да се справят с това. Местните власти, много от тях са изправени с, с сериозни, пред сериозни проблеми с финансирането. Ако към това се добавят и регламентарни изисквания, като например гарантиране, че обществените сгради отговарят на нормите, се оказва, че това е прекалено силно бреме за някои от местните власти. Така че имам един въпрос към Европейската комисия. Предвижда ли тя облегчаване на регламентарните изисквания предвид тези изградени особености и не на последно място каква е позицията на Европейската комисия за системите за отвеждане на вода и канализация в градските среди, които са незадоволителни от някои държави членки. Благодаря ви. Ако някой друг не иска думата, отново давам думата на представителят на Европейската комисия. Благодаря ви по първият ви въпрос. Говорим за преливане на отпадни води, което се случва в случай на поливни щове. Това е проблем, който, с който се спускат редица държави, членки на Европейския съюз. В известна степен той е разрешен, защото има задължение за справяне на под, с подобни проблеми. Знаете, че Обединеното кралство, например, имаше много сериозен правен спор, който доведе до сериозни инвестиции за разрешаване на проблема. Но казвам на две думи, отговорът е, има проблем и ние се опитваме активно да помогнем на държавите членки да се справят с него. Властите и операторите в различна степен вече го правят и една от мерките, която ние насърчаваме активно в политиката ни за водите са мерки за естествено стържане на водата. Това отношение има много добри примери, когато местните власти и другите заинтересовани страни се обединят и гарантират че има по-малко бетон, който възпрепятства попиването на водата и достигането до подпочвените потоци, които да ги отведат вече към водоемни към морето или други водоеми. Така че това е проблем, който обсъждаме с държавите членки и обмисляме в момента дали трябва по някакъв начин да се преразгледа правния инструмент. По вторият въпрос напълно осъзнаваме, че въпросът е много важен, по по-конкретният въпрос за, за различните възможности на различните по големина общини да, да отговорят на нуждите, по принцип беше предвидена подобно разграничение, защото първо се наложиха задълженията за големите градски населени места и постепенно задължението започна да се прилага и за по-малките градски е, населени места до 5, с, с, с градове с население до 5000, над 5000 човека, извинете. така вече има задължение държавите членки да работят е, и за по-малките населени места с, еквивалентни мерки, но е, към е, момента принципа на субсидиарност ни възпрепятства това да даваме конкретни препоръки какво да се случва на място, но със сигурност трябва да се предприемат някакви мерки от местните власти на всяко едно равнище. Благодаря ви. Благодаря ви за отговора. С това може да приключим тази точка от дневния ред. Следващата точка от дневния ред – биологични пестициди, представляващи нисък риск проекто резолюция по темата. Сред нас са господин Долфман и господин Порч. Мисля, че можем да започнем да обсъждаме проекто резолюцията. Кой иска да започне? Имате думата. Благодаря, господин председател. Бих искал да започна с благодарност към всички колеги, които е, днес малко по-рано единодушно гласуваха е, тази резолюция. Благодаря и много. Не мисля, че става дума за е, някаква противоречива конфликтна инициатива. Тя се подкрепя от всички политически групи, от е, е, малките и средните предприятия, от неправителствени организации, по, защита на потребителите. Става дума в крайна сметка за използване най-вече на биологични пестициди с нисък риск и по-малко използване на по-вредните пестициди с оглед запазване на здравето на хората. Става дума за биологични и синтетични пестициди, е, които са с по-нисък риск, но само 7 е, от тях са е, получили разрешение, 6 от тях действително се, са пуснати на пазара и се използват. Няма повече е, издадени разрешения поради сложността на е, процедурите по е, издаване на такива разрешения при, по проверка на съответните жалби. Така че молби. Тъй, че би трябвало да се помисли за облегчаване на процедурата. В проекто резолюцията не са включени е, много е, е, елементи, но се посочва най-вече регламент 1107 от 2009 година. Посочва се необходимостта от изменения в регулаторната уредба, за да се опростят процедурите по издаване на разрешения за пестициди с нисък риск. А ние предлагаме законодателни и незаконодателни мерки, за да се е, увеличи е, броя на разрешените е, пестициди с нисък е, риск е, в бъдеще. Е, в е, това отношение очакваме малко повече информация от комисията и бих задал някои допълнителни въпроси. Е, хубаво би било да се направи е, е, проверка на готовността това са очакванията на промишлеността и освен това в рамките на процедурата Рефит комисията предвиждаше един по-дълъг срок именно в това отношение, но най-късно след 10 години след издаване на първоначалния на базовия акт би трябвало да се премислят възможните изменения и на практика да се направи необходимото, за да се приоритизира използването именно на пестицидите с нисък риск. Благодаря, Херберт. Благодаря, господин председател. Едва ли има много което мога да добавя към казаното от колегата Пъч. Е, е, да, е, в това отношение цари съгласие единодушие и при гласуването днес стана ясно, че няма конфликти между нас. Колегата Поч говори вече за промените на регламент 1107 от 2009 година да, в тези промени са предвидени съответните е, процедури за издаване на разрешение за е, пестициди с нисък риск е, и за облегчаване изобщо на цялата процедура, но до този момент само 6 са, намират разпространение на пазара, 7 са разрешените продукта и общо. Очевидно процедурата е доста сложна и продължителна би трябвало на европейско равнище да предприемем съответните стъпки, за да ускорим процесите, да насърчим предприятията за производството на такива продукти. Както колегата Поч каза, ние бихме искали, така да се каже, да има една проверка на готовността или пригодността, така наречения фитнес чек, би трябвало да се създадат в крайна сметка в резултати на една такава проверка по-добри, по-опростени, по-бързи правила и процедури. Не знае дали бихме могли в рамките на една ускорена процедура да разгледаме тези изменения. Освен това, не става дума за това да насърчим най-вече големите предприятия, а по-скоро да създадем облегчения за по-малките участници, най-вече за по-малки предприятия или за по-малки центрове, научно-изследователски центрове, които се занимават с разработването на тези нови продукти. Да, тези альтернативни средства за растителна защита естествено са от полза за цялото общество, за потребителите най-вече и би трябвало да направим необходимото, за да насърчим не само разработването, не само развойната и научно-изследователската дейност, но и а, е, производителите и а, е, земеделските стопани а, е, в рамките на Рефит се предвижда един доста продължителен процес, докато се стигне действително до пазара и до потребителите на тези продукти. Така че ми се струва, че би трябвало да ускорим процедурата. Госпожа Орнано. Благодаря, господин председател. Като съдокладчик по текста, искам първо да внеса на уточнение е, що се отнася до риска за здравето, свързан с употребата на традиционните химични пестициди. Мисля, че трябва да направим разлика между земеделските производители, които са в директен контакт с тези продукти и останата част от населението и да сложим акцента върху е, факта, че заплахата за тези производители е още по-голяма в един дебат, къде, в един контекст, където дебата все още се води и се говори за проценти на химически пестициди в биопроизводството, Струва ни се, че едно такова законодателство е най-добрият предпазител. Трябва да запазим както целият биосектор, така и а, качеството и санитарните а, а, качества на продуктите. Що се отнася до процедурите за одобрение и регистрация на а, нискорисковите биологични пестициди, Трябва да а, кажем, че там спънките са още по-тревожни, като имаме предвид и другия проблем, който съществува а именно, че съществува, съществуват големи олигарси в химическата индустрия. Много трудно въобще те могат да бъдат подложени на конкуренция. Какво остава такива дребни нововлезли на пазара, които предлагат биологически пестициди? и, и няма достатъчна конкуренция и а, имаме огромни мастити конгломерати в химическата индустрия. Друга забележка редовно се провалят авторизациите на а, пестицидите, биологичните пестициди с нисък риск. А, реалните причини са следните. Поради липса на развитие, тези продукти, за съжаление, са по, по-неефикасни спрямо синтетичните химически пестициди. Това трябва да се промени. А що, що се отнася до дебата за това какви продукти да бъдат представени и дадени на производителите, мисля, че а, трябва да пристъпим вече към действия, не само към думи. Важно е да имаме защита на културите, която да съответства на устойчивото развитие, т.е. да избягваме максимално а, химическите пестициди. И, и що се отнася до а, планът за прилагане на практика на фитофармацевтичните продукти с нисък риск, а, нека да си припомним, че а, имаше една група от държави членки кои, и ЕФСА, които го предложиха. Тоест, държавите вече участват в този процес. И накрая искам да напомня нуждата да се спазват прерогативите на европейските държави, между които фигурират и разрешителните за фитофармацевтични вещества с конкретни активни съставки. А, не можем да а, пренебрегваме мнението на държавите членки. Благодаря. Thank you very much. Благодаря. А, има ли други желащи да вземат думата? Не. Господин Лай. Господин. Благодаря, господин председател. А, исках да привлека вниманието ви към факта, че а, говорим за много неща фитофармацевтични продукти, а, както и биологични. Смятам, че дебатът тук се отклонява от прагматизма и влиза в догмата. А, нека да не забравяме, че биологичните продукти са измислени от природата, а не от петрохимическата индустрия. А, и, и съответно, трябва да гарантираме употребата на тези продукти. А, нашите познания в областта непрекъснато еволюират и за това трябва да помислим как ще ги използваме. Трябва да сърчим научно-развойната дейност в това отношение и разрешителните и пускането на пазара трябва да става по същия начин, както за класическите продукти. Трябва да насърчим, разбира се, а, търсенето и решенията за заместване на пестици, пестициди. Още повече, че земеделските стопани днес имат нужда от предвидимост и защита за културите им. Така че трябва да насърчим държавите членки да обменят а, информация и опит по темата. Благодаря. Благодаря. И мисля сега... А, госпожа Бацо, ако правилно чухме. Господин. Благодаря. Взимам думата сега, защото ми хрумна въпрос. Много кратичък въпрос. Говорим за а, защита на околната среда от парникови газове. Считаме, че, сме, че това е толкова важно, че искаме ам, да субсидираме всякакви възобновяеми източници. Но тук пресича и друг въпрос. Искаме да защитим човешкото здраве. Това означава, че искаме да насърчаваме биологични пестициди. Какво може да ни спре да субсидираме тези биологични пестициди. Благодаря. Thank you very much. Благодаря. Не знам дали има други въпроси към комисията за подобни пестициди. Няма. В такъв случай давам думата на комисията за реакции. Благодаря, господин председател, дами и господа. Комисията приветства тази дискусия, също и съдържанието на този текст. Разбира се, а, имаше доста коментари. А, вече два, голяма част от вашите коментари биват а, включени в нашата работа и се надяваме да ускорим скоро процеса. Принципа на настоящото законодателство Одобрението на веществата без значение дали става въпрос синтетични или биологични пестициди, е възможно само и единствено, когато тези вещества преминат и издържат оценката на риска системата не прави разлика между а, оценка на риска на биологичните и на синтетичните вещества. А, някои считат, че този процес е скъп, бавен, а, претрупан с административни а, стъпки. Да, това не се може да спре малките компании от достъп до пазара. И вярно е, че има обаче и различни изисквания за данните за различните вещества. Това веществата могат да бъдат класифицирани като вещества с нисък риск само след съответната оценка. Ние имаме достатъчно добре развито законодателство, имаме категории, има също така основни вещества, така наречените основни вещества, където се определят големите групи синтетични и други вещества. Още веднъж тази класификация, нисък риск, повтарям, вещества, пак не се прави разлика между биологични и синтетични пестициди. Така че настоящата система позволява и а, синтетични вещества, както и биологични, да бъдат считани като вещества с нисък риск. Малко сме объркани, когато говорите за биологични вещества с нисък риск. Тази категория не съществува в нашето законодателство, нито пък в директивата за устойчиво използване на пестицидите, към която тук се позовава текста. Там се говори само за вещества с нисък риск. И а, така, това е което имаме по законодателство. Проекторезолюцията из, а, описва поредица действия, които а, трябва да предприеме комисията и както и държавите членки, както и Европейската организация за, защита, за растителна защита за да се пуснат по-бързо на пазара биологични вещества с по-нисък риск. Също някои от действията вече са предприяти. Имахме дискусия с холандското председателство по някои от тези елементи. И е, настоящото председателство на съвета ни предложи да приемем един план за да насърчим устойчивите е, пестициди, устойчивите вещества. И това е по настоящата правна рамка. А в момента се преразглеждат някои от критериите за, за категоризация на а, нискорискови вещества. Това беше прието по законодателство от 2009. И по това законодателство тук се включват и някои биологични вещества. Разбира се, в момента се преразглежда това законодателство и има проект от текст, който се приготвя и а, той говори и за феромони, за микроорганизми, за вируси а, и други, които също се считат за а, вещества с нисък риск. Това е част от механизма за обратна връзка. Т.е. консултираме се с заинтересованите страни и а, този текст ще бъде представен за гласуване. Той е изготвен в тясно сътрудничество с заинтересованите страни, не само земеделските производители, но различни НПО-та, асоциации на фермери и други. И този текст ще бъде прият съвсем скоро. Това е едно от основните действия, които предвиждаме и също ще бъде предложен за гласуване от парламента и съвета. Други дейности по настоящата рамка, а, за да насърчим достъпа на тези вещества до пазара, е, че има голям брой вещества, които биха могли потенциално да бъдат считани за такива, а, спрямо текста, който беше преди 10 години. На този етап тогава въпросната категория не съществуваше тогава просто и имаше вещества, без да се прави разлика между синтетични и биологични. А, има много нови вещества, които се, подновя, които се появяват и получават одобрение за 10 години. И в тази програма по подновяване на лицензите ще дадем приоритет на тези вещества, за които комисията, заедно с експертите, смята, че те са потенциално с нисък риск. Тоест, те се третират с приоритет и се възползват по-рано от разпоредбите а, в законодателството за, за веществата с нисък риск. И за да се примахне празнотата в законодателството, при тези вещества, мога да кажа, че все още се прави една детайна детайлна оценка на риска. Това отнема време, но смятаме да изградим един неправно обвързващ списък с потенциално нискорискови вещества, който ще позволи на държавите членки да дадат приоритет на оценката на риска на доброволни начала. И по този начин да насърчат подобни биовещества. Също не при незабавните действия, но съществуват също така и а, изследвания на ефективността. Знаете, че много често а, тяхната ефективност на тези биопестициди е по-ниска от тези на синтетичните. Европейската организация за защита на растенията, а, която а, включва не само държави от Европейския съюз, но и други от Източна Европа, от Средиземноморския басейн, изготвя в момента нови насоки за позволяване на по-правилна, адекватна оценка за ефективността на веществата с нисък риск. А, това проучване ще бъде на лице завършено до края на следващата година. Също цялото законодателство за пестициди ще бъде разгледано в рамките на РЕФИТ. Така смята комисията. И смятаме, че Рефит като че ли малко излезе извън рамката си, времевата рамка, която беше предвидена. Има обществени консултации по Рефит и можем също да приемем правната рамка в случай на допълнителни коментари. Също относно дефиницията за продукти, биологични продукти за растителна защита – а, на този етап се разглежда. Но това ще бъде част от бъдещото законодателство, защото в законодателството ни сега няма правни разпоредби за тази категория препарати за растителна защита. вече работи много активно по темата. Надяваме се да получим резултати в първия семестър до година. Основният принцип остава, че веществото трябва да получи оценка на риска и трябва да издържи оценката на риска и да бъде безопасна за околната среда, за животните и за хората. Благодаря. Thank you very much for your hand. Много ви благодаря за дадените отговори. А сега ще направим почивка до 17.30. Тогава ще се вземем с последна точка от дневния ред, а именно размяната на мнение с господин Даниел Каеха Креспо, който ще отговаря за околната среда и ще обсъдим с него целите точково развитие. Обявявам почивка до 17.30 часа. Благодаря ви.

Dear colleagues, Скъпи колеги, Dear General Director, уважаеми господин генерален директор, изчакахме, но вече е време да започнем. Пристъпваме към размяна на мнения с генералния директор Даниел Каеха Креспо относно целите за устойчиво развитие. На 22 ноември Европейската комисия прие новият пакет за прилагане на за прилагането на целите за устойчиво развитие. Имаме три съобщения по този пакет, но може би ще е по-добре да чуем какво има да ни каже самият генерален директор, да ни представи съдържанието този пакет. Само мога да добавя, че тази сутрин взехме решение на заседанието на координаторите да изготвим доклад по собствена инициатива по тази тема. И ще продължим да обсъждаме темата и на следващите заседания, но сега незабавно давам думата на господин генералния директор, за да чуем вашето изложение, след което ще коментираме. Благодаря ви, господин председател. Много ви благодаря за встъпителните думи. За мен е удоволствие да бъда днес сред вас и да ви представя основните аспекти на съобщението на Европейската комисия, посветено на целите за устойчиво развитие. Бих искал най-напред да ви припомня, че както всички знаете, приемането в рамките на ООН на целите за устойчиво развитие и програмата от 2300 година през септември 2015 година беше заключително постижение. Това е така, защото за първи път имаме една обща визия за това как трябва да изглежда устойчивото развитие за всички. Беше важно това постижение, защото а, беше постигнато съгласие между всички членки, държави членки на ООН и третата причина, по която смятаме това постижение за забележително, е факта, че беше изготвено в сътрудничество с всички заинтересовани страни. По този начин програмата за целите на устойчиво развитие значително промениха подхода в сравнение с целите на хилядолетието за развитие. Там най-вече развитите страни работеха в интерес на развиващите страни, а сега имаме всеобщо обхват на програма за развитие и промяна, която да ни доведе до постигане на целите за програмата 2300 година. Имаме 17 цели за точно развитие и 169 свързани с тях под цели, които минават от премахване на бедността до устойчиво развитие, устойчив економически растеж и някои пряко свързани с околната среда, цели, като например устойчивост на морските екосистеми, устойчивост на почвите и други. Това не е поетната международна декларация, това е поета съвместно отговорност на равнището на на ООН, но също така и ангажмент поет на национално равнище. Европейският съюз игра е много важна роля за постигането на това споразумение. Защо? Защото тук в Европа държим, държим на устойчивото развитие. То е залегнало в нашите политики, в сред нашите приоритети и ние с гордост допринесохме за постигането на това споразумение. Държа да подчертая, че ние искаме да продължим да играем водеща роля за устойчивото развитие и за това в а, този период, миналата седмица, Европейската комисия прие това, което вие напълно направилно обозначихте като пакета за устойчивото развитие, господин председател. Първото е съобщение за целите за устойчиво развитие, на второ място е Европейският консенсус за развитие, т.е. пътната а, карта за нашето устойчиво развитие и а, програмата за сътрудничество с страните от Африка, Карибския басейн и Карибите Тихоокеанския басейн след изтичане на споразумението от Котону. Ще се спра на съобщението за целите устойчиво развитие, въпреки че целият пакет е попада в съвместната отговорност, Европейската комисия смята, че е добре да се разглеждат вътрешните и външното измерение заедно. Смятам, че за мен е много важно да се спра на следващите етапи на устойчивото развитие в, за Европа, т.е. общата рамка, с която целите за устойчиво развитие да бъдат а, пренесени в европейските политики и законодателство и са приоритетите на Европейската комисия. Най-напред бих искал да отбележа, че отправната ни точка е фактът, че Европа не е в лоша изходна позиция за постигане на, на целите устойчиво развитие до 2300 година. В момента политиките ни засягат всички 17 цели и по цяло сме, сме поли в правилната насока. И трябва да отбележа, че Европейския парламент защитно допринесе за този факт. Благодарение на вашата работа, благодарение на усилията, които положихте, Европа е в по-добра отправна позиция, отколкото щяхме да бъдем без вашата дейност. Но въпреки, че сме постигнали не малко по всички цели, ни чака още много работа. Още много трябва да се свърши, за да гарантираме изпълнението и целенасочени действия по всяка една от областите. си. Ако не го направим, въпреки, че сме по-напреднали останалите региони в света, все пак ще имаме проблем с постигането на целите за устойчиво развитие. В своето съобщение Европейската комисия насо... определя основните насоки за работа по последните няколко години. Това беше постигнато чрез засилена дейност под, под егидата на господин Тим Мерманс, Той сформира екип от 20 комисаря и той възнамерява да работи със същията този екип, за да се гарантира политическа съгласуваност на политическо равнище по всички важни теми. На първо място, разбира се, трябва да изготвим политиките си възоснова на конкретни данни и също така трябва да сме в състояние да, да извършваме съответните корекции, за да бъдем подотчетни пред европейските граждани и Европейската комисия ще прави надлежни редовни оценки за достиженията ни за постигане на ЦУР. Също така ще докладваме и на най-високо равнище в ООН. Е. От една точка на околната среда, съобщението има много силни аспекти. От самото начало заявяваме, че визита на Европейския съюз за устойчиво развитие е достоен живот за всички в рамките на планетата, чрез който се помиряват економическото развитие, мирното обществено съществуване и отговорността за опазването на кръвната среда. Постиженията на законодателство на Европейския съюз в областта на околната среда ще играят много важна роля за постигане на тази устойчивост. Държа да забележа, че цялостният процес е много сложен. Има много цели за устойчиво развитие, които обхващат толкова е, много различни политики. Това, което се опитваме да направим това съобщение е да картографираме всички тези политики и да видим каква е позицията ни спрямо ЦУР. И тази това картографиране показва не само, че сме обхванали голяма част от целите чрез законодателството, законодателство, но показва също така и че се признава колко важни са опазването на природните ресурси и устойчивото им използване при постигането на други политически цели. И тук държа да отбележа колко важна роля играе общата селскостопанска политика. ОСП трябва все повече да се съсредоточава върху устойчивото управление на природните ресурси и дейността за защита на климата. Същото върши и за общата политика в областта на рибарството. Тя също трябва да допринася за устойчиви екосистеми чрез устойчив риболов. Политиката на здравеопазването из цяла Европа все повече трябва да се сблъскват с здравни проблеми, идващи от състоянието на околната среда. И разбира се, трябва да се стремим да направим разграничение между устойчиви економически модели и модели, които водят на околната среда. Тоест трябва да има подход за гарантиране на устойчивост във всичките ни политики. Това е основното послание в нашето съобщение. Това е посланието, което заместник председателят Тимерманс настоява да бъде чуто. Устойчивостта трябва да бъде ръководният принцип в работата ни, ако искаме да изградим бъдеще за нашите деца и за нашата планета, която да облагодетелства всички ни. Прилагането на новата програма на ООН 2300 година е общ ангажимент, който всички сме поели заедно. Съобщението също така признава, че не само Европейската комисия трябва да работи в тази насока, разбира се, ще работим в тясно сътрудничество с Европейския парламент и Европейските институции, но голяма част от отговорността се пада на държавите членки в рамките на техните национални правомощия. Също така се признава важния призи, принос и на частния сектор за постигане на целите, свързани с околната среда, както и отговорността на предприятията за гарантиране на устойчиво развитие, устойчиви економически модели. Тук важен елемент е въпросът за устойчивото финансиране. Знаете, че в ООН се говори, се обсъжда тази тема с много, много важен доклад за озеленяването или екологизирането на финансовата система с цел постигане на целите за устойчиво развитие. Какво конкретно ще предприемем? Европейската комисия взема предвид е, резолюцията, приятел от Европейския парламент за последващите действия и ще видите, че сме е, последвали вашите препоръки до голяма степен. Ще работим основно в две направления. На първо място ще ръководим е, дейността на Европейската комисия до 2013 година и ще впишем тези цели в програмата Европа 2020 година. Разполагаме с европейският семестър, с програмата Европа 2020 година, седмата рамкова програма за околната среда и целите за устойчиво развитие. Как може да гарантираме съгласуваност между всички тези процеси? На първо място, чрез първи незабавен отговор, а именно да се опитаме да включим целите за устойчиво развитие в програмата Европа 2020 година. На второ място трябва да предприемем действия, за да изготвим по- дългосрочната ни визия след 2020 година. И тези две стратегии трябва да бъдат добре съгласувани, да се работи паралелно и по двете. И тук се вижда колко голямо е значението на новата годишна финансова рамка след 2020 година. Тя трябва да бъде ориентирана по такъв начин, че да гарантира, че бюджетните средства на Европейския съюз са са насочени за постигане на дългосрочните ни цели. Прилагането на програмата до 2030 година е съвместна отговорност. И държа да подчертая колко важно е за Европейската комисия да чуе мнението и предложенията ви за това как можем да подобрим изпълнението. И безспорно, имаме нужда от Европейския парламент, за да се осъществи на практика това изпълнение. Трябва също така да повишим осведомеността на държавите членки по отношение на устойчивостта и искаме е, да сложим край на мълчанието по въпроса. Правим това с а, е, екипът от 20 е, комисари. Предполагам, че вие правите същото нещо тук в Европейски парламент. Като вече казах, това е съвместна програма, която обхваща и гражданското общество, и бизнес средите. Искаме да дадем гласи на тях и затова Европейската комисия предлага да изготви и платформа, която да обедини всички заинтересовани страни. За целта ще организираме среща на високо, конференция на високо равнище на 20 декември, с която ще създадем тази платформа. получили сте вече съобщението ние бих искал по-скоро да отговоря на въпросите ви, но държа да отбележа, че това съобщение е само отправна точка. Не очаквайте това съобщение да даде отговор на абсолютно всеки въпрос. Важно е какво ще последва от тук нататък. Има шест много важни елемента в това съобщение по отношение на процедурите. Европейската комисия ще включи целите устойчиво развитие във всички свои политики и инициативи и ние ще трябва да го направим. Всяка една нова или съществуваща политика трябва да вземе предвид трите стълба на устойчивото развитие, социалните, екологични и економически аспекти. От 2017 година датък на второ място ще ви предоставяме редовни доклади за това как изпълняваме целите за устойчиво развитие, защото е много важно да има мониторинг и да видим дали постигаме напредък или не. На трето място ще продължим да работим с външни партньори, защото целите за устойчиво развитие не засягат само Европа. Ние трябва да играем ръководеща роля в сътрудничеството с страни по целия свят. На четвърто място искаме да прилагаме новата програма до 2030 година за сътрудничество с съвета и Европейския парламент. Ще ви дам един пример. Една от основните цели е устойчивото производство и търсене. Това напълно се писва с пакета за кръговата економика. На пето място ще създадем тази платформа с различните заинтересовани страни. И не на последно място, Паралелно с това работим за по-дългосрочната ни визия след 2020 година. Това, разбира се, е първата стъпка, чака ни още много работа, но сме убедени, че чрез пакета за устойчиво развитие Европейската комисия иска да, да даде нова насока на европейската економика, да дадем едно по-добро бъдеще на европейските граждани и за това с удоволствие ще чуя вашите реакции и коментари. Знам, че Европейския парламент споделя големите ни амбиции по отношение на Сето сочово развитие по новата програма от 2300 година. С голямо внимание, ще изслушаме вашите предложения за как може да подобрим е, процеса. Смятате ли, че има аспекти, които според вас не са достатъчно обхванати в нашето съобщение? Има ли елементи, по които смятате, че може да имаме по- големи амбиции? Ако да, как смятате, че можем да привлечем в по-голяма степен бизнес общността и другите партньори? Смятам, че, че с това съобщение на Европейската комисия започва един по-общ <clears throat> дебат. Ще обсъдим съобщението и с държавите членки. И съм убеден, че ще можем да изготвим един възможно най-приобщаващ процес, за да можем най крайна сметка да постигнем успех по най-голямото ни предизвикателство, а именно постигане на успех при изпълнението на целите във развитие по програма 2030 година, което ще бъде от ключово значение за бъдещето от нашите граждани. Благодаря ви. Много ви благодаря. А сега давам думата на колегите. Започваме с госпожа Аюзо. <clears throat> Eh, благодаря, господин председател. Благодаря и на господин генералния е, директор за това, че е тук е, заедно с нас и е, направи това е, изказване. Целите са много амбициозни и същевременно много важни. Вярвам, че Европа може да постигне тези цели. Основата вече е на лице по отношение на кръговата економика, по отношение на емисиите в повечето сектори. Подкрепям тези амбициозни намерения на комисията и съобщението на комисията. Струва ми се, че ще можем да обединим усилията си. Естествено, ние сме съюзници. Платформата, за която споменахте, би трябвало да е, допринесе за прилагането на, за изпълнението на целите. Въпросът е, е как е, предприятията всъщност ще намерят своето място в тази платформа. Те ще го направят само ако а, действително виждат възможности за по-добро развитие. Ако изпълнението на целите по отношение на околната среда допринасят е, за технологичното развитие и за пазарната реализация. Естествено, е, те ще се чувстват стимулирани да го направят. Това се отнася обаче до е, Европейския съюз. А как изглеждат нещата извън Европейския съюз? Ние се стараем да обхванем всички економически отрасли. Mm-hmm в е, останалата част от света е, чуваме така хубави намерения, е, позитивни послания, но малко готовност наблюдаваме това действително да стане реалност Обикновено обаче имаме взаимоотношения с други страни от други части и континенти на света, в които очевидно по-малко се върши, отколкото тук в Европа. Чуваме заплахи от така, заплашителни послания на новоизбрания президент на САЩ, който показва една подчертана склонност към рестрикции по всички теми и във всички сфери. Нашата економика, нашите сектори, е, нашите предприятия в момента е, се намират под натиск. Как е, в крайна сметка ще можем да приведем нещата в съответствие с всички тези послания на новоизбрания президент на САЩ? Господин Бранен, да, аз имам въпрос във връзка с климатичните изменения. В каква степен предложенията ще допринесат за подобряване на политиката ни по отношение на преодоляването и намаляването на климатичните промени. Те се развиват, както виждаме, много бързо. А ние говорим за едни времеви рамки от 10-15 години. Имаме една агенция за развитие в Обединеното кралство, Кристинейт, която е и първата агенция, която се занимава с промените в климата. Междувременно вече е, именно на тази агенция дължим е, е, факта, че все повече, ясно, все повече хора ясно осъзнават необходимостта от действия, тъй като климатът се променя застрашително бързо. Ще трябва ли да продължаваме с така, насочването на фокуса най-вече към бедността и нещата естествено са свързани или с климатичните промени. Преди всичко ще се борим през последните 15-20 години, всъщност, като че ли вниманието ни бе насочено повече към е, преодоляването на бедността, а сега е, на преден план излизат климатичните промени. И така, е, връщам се към въпроса, какво предвиждат именно по отношение на промените в климата? И на север и на юг в Европа и не само в Европа наблюдаваме обезлесяване колко о, бързо бихме могли да възстановим е, залесява, е, да, и на площите и да ги залесим отново, така че е, да се постигне положителна промяна по отношение на климатичните промени. Какво смятате в това отношение? И на юг и на север наблюдаваме намаляване на торфищата на торфините полета, които са изключително важни. И в Латвия но и в много други части на Европа, защото по този начин всъщност ние можем да продължим да развиваме едно по-успешно агролесничейство. Много по-ефективно ще е, бъде агролесничейството, което вече се развива от е, е, повече от 100 години в Европа по един много системен и организиран начин. Също времено трябва да помислим и за а, а, използването на торове, за а, ерозията на почвите, за а, всичко това, което а, през последните 10-15 години вече многократно сме говорили и знаем, че а, в крайна сметка а, би трябвало да ограничим използването, да кажем, на някои е, вещества, на някои съединения, на торове е, конкретно, да спрем с ликвидирането на е, торфищата, да помислим за е, альтернативни е, горива, да сменим е, подземните изкопаеми по конвенционалните горива с нови и така нататък за да спрем и процеса на климатичните промени. Господин Герпранди, благодаря много на господин Креспо. Много се радвам, че се виждаме, но всъщност щях още повече да се радвам, ако господин Тимерманс бе тук, защото той е, така да се каже, водещата фигура в този проект. Естествено, че целите за устойчиво развитие са изключително важни за постигане на целите, които сме си поставили в политиката на устойчиво развитие. Това е една централна политика за комисията. Мога да кажа обаче, че тази седмица, след като прегледахме съобщението, бях разочарован. Предишните цели на хилядолетието целите за устойчиво развитие признаваха факта, че устойчивостта е предпоставка за преодоляване на бедността. Без да се преодолеят и без да се противодейства на климатичните промени, е, не можем да постигнем и ограничаване на бедността. Има толкова много неща. Е, горско стопанство, рибарство, е, е, учене през целия живот и така нататък, които са белязани именно от това съзнание. На съзнанието, че устойчивостта е в основата на по-добрия живот на милиардите хора, които обитават планетата. Да пренесеш тези е, е цели за устойчиво развитие в е, политиката на Европейския съюз, е, да гарантираш сигурност в политиката на ЕСА е изключително важно и на това, за това разчитаме най-вече на господин Тимерманс. Но аз не виждам нищо допълнително, нищо добавено от този екип от 20 комисара, които сега работят по темата. Питам се, е, е, в крайна сметка, защо трябва да са 20? Защото, според мен, най-малко 8 от комисарите е, просто нямат нищо общо с тази тема. Но както и да е като че ли създаваме отново някакъв бюрократичен <laughs> дяволски кръг, просто за да избегнем необходимостта от взимане на политическо решение. И така, биоразнообразие, екологосъобразно земеползване. Е, всичко това, естествено, е, са части от целите за устойчиво развитие до 2050 година. И в Натура 2000 и в директивата за местообитанията е, фигурират всички тези елементи, за които говоря. И Впрочем, ние е, изпратихме едно писмо до господин Юнгер, но отговорът беше също разочароващ. На е, базата на всичко това, което наблюдаваме до сега, сме да твърдя, че комисията в крайна сметка не върши нищо по отношение на устойчивото развитие и целите за устойчиво развитие. Ние получихме. Е, много критичен доклад от е, Европейската сметна палата за е, действията на комисията, е, именно по отношение на климатичното действие в рамките, в контекста на целите за устойчиво развитие. Комисаря Хоган днес малко по-рано в Комисията за бюджетен контрол на мой въпрос за устойчивото развитие на селското стопанство и горското стопанство каза, че нещата трябва да се разглеждат така в най-малкото 7 годишен период. Е, не виждам е, нещо да сте се поразбързали. Не виждам да сте осъзнали необходимостта от успешни действия. Също е, всичко това, което в момента като че ли се заличават части, които от, така да се каже, от политиката за устойчиво развитие, които са обаче в пълно съответствие с целите за устойчиво развитие. И аз много се надявам, че заличените части отново ще бъдат възстановени, така че да бъдем наистина в крак с целите за устойчиво развитие. Да. Ние чухме становището на комисията и комисията чу а, различни а, изказвания от политическите групи. Това е много важно, естествено, защото а, по този начин господин Креспо придобивате впечатление за разнообразието от мнение тук в парламента. Благодаря, господин председател. Е, благодаря много е, за тази откровенна дискусия и откровения обмен на е, мнения. Ще отговоря на госпожа Аюзо. Първо, госпожо Аюзо, вие казахте, че подкрепяте съобщението на комисията, че то е амбициозно, и че тази комисия в крайна сметка би могла да бъде, така да се каже, свързващото звено. Да, аз наистина вярвам, че вашата комисия ще бъде една от комисиите, които ще дадат най-силни импулси за постигане на целите в дневния ред за устойчиво развитие. Как можем да приобщим економиката. И е, как да направим така, защото предприятията да не виждат пречка и бариера в така, екологичните изисквания, а по-скоро да ги разглеждат като стимул, като предимство. Ние и до сега винаги сме е, твърдяли, че всъщност тези, които обръщат внимание на устойчивото развитие, които инвестират именно в е, е екологосъобразност е, и в зелени технологии, е, са утрешните е, победители. От, те ще бъдат печеливши. И е, точно по тази причина е, разработваме платформата, която ще като инструмент ще ни даде възможност да включим в по-голяма степен частния сектор, така че той да се идентифицира, да бъде нещо като съдружник и съюзник на всичко това, което правим. Това са всъщност предприятията в държавите членки. Това са нашите съюзници. И по този начин ние представяме и стратегията на Европейския съюз по отношение на другите е, части в света. Има две съобщения, които всъщност е, се отнасят именно до този аспект. От една страна предложението за е, консенсус на европейско равнище по отношение на политиката на развитие. Предлага се промяна, най-вече до 2300 и след това промяна в политиката по отношение на предприятията. Именно всички тези аспекти, като енергийна политика, борба срещу климатичните промени, въпроси, свързани с мобилността, равенството, въпроси, които се отнасят до младежите, до младите хора, а също и видимостта на всичко това, което правим и съвместното планиране, съвместните програми в държавите членки. Ето това според нас е особено важно. Един от най-важните инструменти в това отношение е инвестиционния план, най-вече във външно политически контекст. И тук действията ни ще са насочени към страните, които се нуждаят в най-голяма степен от помощ. Става дума за държавите от АКТБ, които се надяват на подновяване на сътрудничеството. Ние смятаме, че това е важно и за Европа. Така че глобалните цели да се постигат по един многостранен начин, с многостранен подход. Тоест, по отношение на АКТБ, ние смятаме, че трябва да действаме приобщаващо и по отношение на Карибите и на останалите региони в групата на АКТБ. И така. И САЩ е, е също се ангажираха с е, целите за устойчиво развитие, подписали са документа, да видим е, как е, ще върви изпълнението е, при тях нека да се надяваме, че всичко ще се развива положително. И така, сега преминавам към следващия. Mentioned... Първо, искам да кажа, че споменахте то с право а, промяната. Един от 70-те цели, 13 номер, 17-те, е, е да се предприемат спешни действия по климатичните изменения. И с, звездичка се казва, че трябва да се приеме конвенцията, да се признае конвенцията на ООН, където всъщност имаме международен форум за преговори по климатичните изменения. От една страна трябва да продължим с прилагане на историческото споразумение от Париж, както и скорошното споразумение от Маракеш, разбира се, трябва да приемем и да прилагаме на практика целите, които са предложени там. Но също това означава, че трябва да се интегрират климатичните изменения и борбата с тях във всички останали политики, което означава, че трябва да ги интегрираме на, на европейско ниво, тук имаме амбициозни цели за 2030, замаляване на емисиите, парникови газове, увеличаване на дяла на ВИ, както и енергийна независимост. Също така да се отделят 20% от, от европейския бюджет за а, борбата с климатичните изменения. И това трябва да бъде прието а, в близко бъдеще. Другото, за което говорите, е какво ще правим за развиващите се страни, защото а, там има огромни проблеми заради климатичните изменения. И знаете, че по Парижкото споразумение има такъв ангажимент за 100 а, милиарда долара, които трябва да бъдат предвидени като финансиране за подкрепа на развиващите се страни. И също има много други важни елементи, които също допринасят за борбата с климатичните изменения. Горското стопанство, например, цел 15, където се говори за превръщането на големи горски участъци в пустини, обезлесяването и загубите. И тук се говори най-вече за устойчиво управление на горите. Това означава, че всичко това трябва да бъде интегрирано в нашата политика и че в нашата стратегия за биоразнообразието, която изградихме, която има много амбициозни цели, а именно да се спре а, деградацията, унищожаването на биоразнообразието от 2020 година, горите играят важна роля и устойчивото управление на горите е от ключово значение. Трябва да работим много активно, да докладваме по изпълнението на целите за устойчиво развитие, особено номер 15, и горите имат важна роля в борбата с климатичните изменения. повтарям, и трите тези, и трите елемента, които, за които говорихте, са включени в стратегията. Господин Гербранди не е особено доволен от информираността, от информацията, която се дава от комуникацията. А, съжалявам. А, да, не можа да бъде тук господин Тимерманс. Ще трябва да се задоволите с моето присъствие. Но да има други важни елементи а, и важни заседания, но и със сигурност наблюдава след близо тази политика. Също устойчивостта е от ключово значение, за да се сложи край на бедността. Това е ключово послание, което трябва да предадем. И когато говорим за биоразнообразие, за вода, за ам, живот на флората и фауната, трябва да вземем нещата много на сериозно. Започваме действията в Канкун в рамките на КОП по Конвенцията за биоразнообразието. Всички говорят за климатични изменения, но всъщност от другата страна на монетата е биоразнообразието. И знаете, че имаме ключово заседание на КОП, което предстои и точно там трябва да, да защитим биоразнообразието. Искам да ви благодаря за това, че работите с нас и подкрепяте действията на Европа за защита на дивите животни. Мисля, че проблема в нашата комуникация е, вие казахте, че това е просто едно резюме на, което сме, на това, което сме направили. Да, прави сте. Но това все пак е един вид начертаване, скица на връзките между отделните цели, 17-те цели и отделните инициативи на комисията. Докато политическото прилагане на тези цели не може да бъде направено само в едно резюме. Това резюме има за цел да идентифицира целите, да каже къде сме, но за всеки един от вас тези действия, тези цели те първо предстоят. И, например, говорим за цел 14, цел 15, говорим за Натура 2000. Следващата седмица колегиума ще има дискусия по 2000, Натура 2000 след писмото на председателя Шулц, на председателя на комисията Юнкер и ще има специфични комуникета. В областта на стратегията за биоразнообразието трябва да представим а, стратегията и да я приложим на практика. Енергийният съюз също е свързан с борбата с климата или пък цел 7, където се казва устойчива енергетика. Така че, ето това са целите. Ние просто набелязваме къде сме, какво ще правим, а после комисията във всекидневната си работа продължава с енергийния съюз, с екологичната политика, с пакета за кръговата економика, стратегията за биоразнообразието и така нататък. Трябва също да видим а, например 17 цяло и как ще работим. Мисля, че и тук трябва да говорим с парламента, да дискутираме, да видим какви ще са вашите компетенции, защото а, имаме нужда от вашите компетенции. Разбира се, имаме и а, въпрос за устойчивостта. Дали това ще бъде критерии по а, а, семестрите? Да след като приемем тези цели, трябва да осигурим и идеята за устойчивост в цялата политика, всичките ни политики и Европейският семестър е една от тези политики, следователно устойчивостта ще залегне и вътре. Накратко, на коментарите на господин Гербранди ще кажа, нека да видим какво можем да подобрим в комуникацията. Според вас те не са достатъчно добре развити. Да видим дали ще можем да се споразумеем. А по същността смятам е добре, че сме толкова амбициозни. Мисля, че това е най-големият ангажимент и най-голямото предизвикателство на Европейския съюз и на международната общност. А, и се надяваме, че ще можем да работим заедно с парламента и с комисията МВИ. И смятам също, че има възможност да подобрим елементите на комуникето, да надградим и също да видим какви са елементите на процеса, защото според мен трябва да имаме такъв процес, който да осигурява съгласувано за всички наши процеси. Очаквам с нетърпение да продължим дискусията, да видим докладите и също ще се радваме да работим с вас, но и с другите комисии, защото и другите комисии също са много активни по устойчивите цели. А по 8-те комисаря обещах, че ще проверя и ще ви кажа. И може би господин Тимерман също ще участва. Благодаря ви. Благодаря за вашето присъствие. Благодаря ви за коментарите. Сега можем да приключим днешното заседание за днес. Доста дълго заседание. Започнахме от 9 часа сутринта тази сутрин с координаторите и следващото ни заседание ще бъде на 8 декември. Благодаря ви. Закривам заседанието.